Okay, well, Добър ден. Мисля, че можем да започваме, тъй като основните членове на комисията са тук и може да започнем работа по първата точка от дневния ред. Нека да ви напомня, че е време да вземете местата си. Преди да започнем, едно много важно съобщение за всички. Тази среща се предава на живо по интернет, както и следващите заседания през следващите три дни. Службите помолиха да използвате микрофоните, които се намират в ляво, защото по този начин се включва видеокамерата, защото ако натиснете микрофона в дясно на екрана ще излезе екрана ще бъде бял. Мисля, че никой не иска такова нещо. Мисля, че трябва да, да помолим да се направи проверка. Всъщност аз само спазвам а, инструкциите. Сега, проект от дневния ред а, ви е представен. Искам да привлека вниманието ви върху факта, че госпожа Хет не можа да дойде днес. Тази сутрин ни уведоми, че няма да е тук. Очевидно, нейният доклад трябваше да бъде свален от дневния ред. За съжаление, това ще създаде проблеми, тъй като един от докладчите в Сянка е, се е погрижил специално да дойде тук. Но тази точка ще бъде прехвърлена в сряда след обяд. И така, с тази промяна искам да ви питам дали приемате така предложения дневен ред. Приема се. Благодаря. Представени са протоколите от заседанието от 16 ноември. Ако те не бъдат, ако протокола не бъде своевременно спорен, ще го приемем. Сега преминаваме към дневния ред. След една значителна пауза след последното ни заседание. Възобновяваме дейността на комисията. Много се радвам, че мога да ви приветствам. Добре дошли на поредно работно заседание. Утрешния ден е много важен. Предстои среща с националните парламенти и първата видеоконференция с Френското национално събрание. Надявам се да успеете да привлечете и други колеги, тъй като искаме присъствието да е по-масирано. Госпожа Шодемозе отговаря за доклада по защита на потребителите и по-точно за храните на потребителите, за безопасността на храните. Господин Торин е тук, господин Салвини не е тук, но при всички случаи скоро ще дойдат почти всички докладчици в сянка. Госпожа Шалдемозе отговаря за информацията за храните за потребителите. Тя с радост ти давам думата. Благодаря, господин председател. В е, самото начало ще кажа, че едва в петък получихме английския превод на всички изменения. Постъпиха 200 изменения, освен, в допълнение към тези 80, които аз представих това означава, че аз не успях да прочета подробно всички изменения, които ни бяха представени. Искам да благодаря на колегите за силният им интерес към тази тема. Обеден съм, че ще успеем да постигнем компромиси по някои от измененията, макар че в някои области становищата са противоречиви. Сега ще кажа няколко думи по онези въпроси, по които ще се опитаме да постигнем някакви компромиси. Ще помоля, освен това, докладчиците в Сянка да кажат няколко думи за измененията, които са внесли. Преди обаче да навляза в същината на въпроса, искам да посоча Следващата седмица съм поканена на заседание с докладчите в Сянка. Така че днеска нека да разгледаме по-широките, по-едрите штрихи. Що се отнася до насоката на много от тези изменения, тя не е много ясна, но що се отнася до включването на алкохола в директивата за етикетиране на храните, повечето колеги, и това едва ли е очудващо, биха предпочели алкохола да бъде освободен от регламента. Има дебат по това дали само виното да бъде освободено или пък всички алкохолни напитки, напитки да бъдат освободени, но има общо взето единодушие по това, че трябва да има някакво освобождаване. Аз бих искала правилата да включват разпоредба и за алкохола. Друг проблем е свързан с това къде ще къде точно етикета ще бъде записана съответната информация. Тук са поступили няколко изменения. Някои казват, че това трябва да бъде в предната част на опаковката, други на гърба, или пък да не се уточнява къде точно да се постави етикета. Важното според мен е онова, което е записано на етикета, да бъде видимо и разбираемо за потребителите. Не е необходимо да бъде в предната част, но е задължително информацията да бъде представена по такъв начин, че потребителят да не се лута и да търси информацията, която му е необходима. Внесени са няколко изменения, свързани с големината на шрифта на информацията. Тук има разнопосочни становища. Аз лично мисля, че компромисът, който постигнахме по време на предишния мандат, беше добър. Някои смятат, че че или не е необходимо това да се уточнява, или пък шрифта да бъде по-голям. Аз мисля, че не е достатъчно да кажем, че информацията трябва да бъде лесна за четене. Трябва това изискване да се прецизира. Обеден съм, че ще успеем да постигнем решения. По-нататък някои колеги настояват за освобождаване в зависимост от големината на опаковката. Така че за някои опаковки е възможно да се предостави освобождаване от разпоредбите. Обеден съм, че ще намерим компромис. Личното ми мнение е, че ние не бива да допускаме твърде много освобождавания от изискванията. В противен случай ще се окаже само най-големите производители и определена категория продукти ще попаднат под изискванията на разпоредбите. Не е това, което искаме. Но по отношение на някои продукти, като дъвките, например, опаковката е толкова малка, че би било трудно да се запише информацията така, че да е в пълно съответствие с разпоредбите. Друг въпрос е свързан с хранителните стойности на продукта. Кое трябва да бъде задължително и кое доброволно? Има изрешни изисквания за записване на съдържанието на белтъчини, мазнини и солт. Личното ми мнение е, че трябва да има максимално максимална информация за хранителната информация и съдържанието. Това е полезно за потребителите. Обедена съм, че ще се разберем. Но може би ще има по-разгорещени спорове за това как да се представи информация за хранителните съставки. На мен ми се иска да използваме цветово обозначение е, Броят на колегите, които подкрепиха това, не е толкова голям. Но при всички случаи ние трябва да предоставим на потребителя необходимата информация заедно, и заедно с това производителят да е в състояние да спази изискванията на, на регламента. Що се отнася до евентуалните освобождавания за държави членки, които да им дадат възможност да приемат специфични правила за определени области или пък това да се отмени или пък информацията, която ще се обхваща в законодателство, трябва да се промени или не. В момента има доброволни е, решения и разпоредби. Някои смятат, че държавите членки трябва да приемат е, онези правила, които са им необходими, други не са съгласни. Ето защо ние трябва да приемем предложение така, щото да има общи правила на европейско ниво, но заедно с това да отчитаме е, различните е, различните културни изисквания, различната национална специфика. Сигурна съм, че ще успеем да постигнем взаимно приемливо решение за освобождаванията. Друг въпрос е свързан с етикета за страна по происход. Сега това се оказва много важен елемент на дискусията. Аз не съм много сигурна как трябва да подходим. Изхождам от разбирането, че потребителят има право да знае откъде, какъв е происходът на храната. Заедно с това не бива да очакваме потребители, производителите непрекъснато да сменят опаковките, нито пък да се допуска протекционизъм. Може би е необходимо такова правило да се приеме само за определени храни, като месо и риба. Сигурна съм, че ще намерим решение. За е, щастие, някои от аспектите са лесни и аз не смятам, че има е, колега, който да е против информацията да се предоставя за 100 мг или 100 мл, т.е. за порция. Друг, друга област, която според мен е, дава възможност за постигане на компромис – е храните, които не са пакетирани. Някои колеги искат да отчетем спецификата на тези храни. Мисля, че ние трябва. Мисля, че не би трябвало да допускаме законодателството да не е приложимо към тези храни. Мисля, че ще трябва пак да огледаме въпроса. Намеренията ни са ясни. Потребителят има правото да бъде информиран за евентуалните алергени, съдържащите се в храните. Необходимо е да се отчете националната специфика като култура, законодателство и друго в държавите членки. Е, няма да се впускам повече подробности, но искам да ви е, призова да погледнете измененията по-подробно. Повечето от измененията, които са внесени, са свързани с теми, които вече сме обсъждали в комисията. Има обаче едно предложение, което е в различна област. То е от е, Оле Шмидт там се поставя изискване за браила, за азбуката браила в пакетираните храни. Бих искала да ви попитам дали сте съгласни с това. Този елемент е съвсем нов и бих искала да чуя вашето мнение. Радвам се, че проявихте такъв интерес. Ако не успеем да постигнем компромисни въпроси, ще успеем да постигнем по някой. Ще трябва да се срещнем някъде по средата на пътя и това е задължително, за да постигнем един добър доклад. Сега очаквам вашите становища. Благодаря ви. Благодаря много, госпожо Шалдемозе. Това беше много ясно изложение и ни дава представа какъв да бъде пътя напред. Има 180 предложения за изменения, които трябва да разгледате. Надявам се, че в това отношение ще ви помогнат докладчиците в сянка. Благодаря, господин председател. За мен беше удоволствие да се сътруднича с Кристал и с останалите докладчици в Сянка. Имали сме поводи да се срещаме многократно. Вие споменахте че трябва да постигнем сближаване, свързани с редица аспекти, с честливостта, четливостта, алергените, отчитането на съдържанието на порция на 100 мг или на 100 грама и някои други. Колегите ми от ЕНП и аз считат, че предоставянето на права на потребителите и свобода на вземането на решение и многообразието трябва да бъдат зачитани. Ние направихме предложения, свързани с четливостта на надписите. Четливостта е ключов въпрос, защото потребителите понякога се дразнят, дори когато цялата информация е там, но не могат да я прочетат. Това не им е особено полезно. Ние не искаме хората да бъдат а, подвеждани, а има доста примери, показващи как може да се използва не истинско мляко, а, а зеленчукови мазнини или нещо, което прилича на сирене и се използва в пиците, но не всъщност сирене и прочее. И не бива да има изключения по отношение на заведенията за обществено хранение. въпреки че някои други освобождавания, свързани с солите в храните, особено тези, които се опаковат вътре в магазина. Това, което ни е известно и изследванията показват, че хората се интересуват, особено по отношение на месото, те имат някои опасения, как това се отразява на здравето им, по декларирането на хранителните стойности. Опаковките са толкова различни, но ние сме наясно, че трябва тези надписи да бъдат видими, четими, разбираеми за обикновения потребител. Относно алкохола и използването на цветни обозначения. Един от принципите, залегнал в нашето виждане, е да не се създава прекамерна бюрокрация или допълнителни административни изисквания, които създават допълнителна тежест за фирмите, особено за малките и средни предприятия. Трябва от една страна да се стремим да осигурим максимална защита на потребителите, като същевременно не създаваме допълнителни разходи за а, отрасъла. Ние считаме, че политиците не са тези, които трябва да решават какво да ядат или да ни ядат хората. Ние трябва да ги информираме, ние трябва да им дадем максималната възможност да знаят какво ядат, но не трябва ние да решаваме вместо тях. Вашите изисквания, свързани с здравето ви, на вас, на вашите деца, са различни от тези, които имам аз или други хора. Хората имат различен начин на живот, различен бюджет. Хората са готови да инвестират различни суми в здравеопазването си. Така че не е наша работа да казваме какво трябва да ядат. Ние трябва да зачитаме свободата на хората. Въпроса за използването на цветови обозначения не означава толкова какво ни харесва или не, как виждаме ние потребителите. Ние трябва да гледаме на тези хора преди всичко като отговорни хора, като възрастни хора и ние трябва да им дадем максималния инструментариум, за да могат те свободно да направят своя избор, но не да избираме вместо тях. Днес ние сме много гъвкави, готови за дискусия. За алкохолните напитки. Аз съм съгласна, че е необходимо те да бъдат обхванати, особено когато е, има алкохолизирани напитки, които се употребяват най-вече от младите хора, но ние трябва да бъдем последователни. Има доста регламентиране, свързано с виното. Трябва да видим какво е обхванато, какво не, Предложението на комисията за събиране на повече информация а, и на тази база след 5 години да се направи ново предложение е смислено предложение. Това е друг подход, който е много по-последователен. Също хранителните стойности за алкохолните напитки трябва да са различни например, как може да се дадат тези хранителни стойности за 100 грама уиски, да речем. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с Кристал, че трябва да оставим нещата по-общи, но аз съм готова да навлезем и в по-подробни дискусии. Искам да добавя нещо свързано с националните разпоредби. Ние сме тук, за да насърчим доброто функциониране на единия пазар и всяко нещо, което води до фрагментация, вредно както за потребителите, така и за бизнеса. Трябва да видим по какъв начин да разглеждаме глава 6 и 7. Ние сме да се отнеме максимална част от тези две глави. Благодаря. Госпожа Краца Билт Съжалявам, че не слушах внимателно началото на вашето изказване, поради това, че секретарята ми каза, че имаме нов член, който е за пръв път днес сред нас. И аз обсъждах този въпрос. Не искам да сбъркам името госпожа Мюнис Диакия, която е на мястото сега на господин Марела. Надявам се правилно да съм произнесъл името ви. И така преминаваме. А господин Крусман всъщност не е тук. Не знае дали ще се присъедини към нас по-късно, но той ще може да се изкаже, ако дойде. Господин, госпожа Турмес е тук, така че давам думата. Аз ще говоря на датски и бавно, за да улесня преводачите. бих желала в началото да благодаря специално и да похваля нашия докладчик. Трябва да кажа, че в групата на зелените ние гледаме на нещата точно така, както и докладчикът. Докладчикът е, се е опитал да изпълни и целите, които ние сме си поставили и да запази основното съдържание на документа, който служи като основа за по-нататъчна работа с цел естествено да подобрим съдържанието на хранителните продукти, да подобрим и информираността на потребителите. Няма да се впускаме в детайли. Е, всеки от нас би могъл да проучи много внимателно документа. Невъзможно бе наистина до днес е, да се запознаем задълбочено с всички внесени промени и в това отношение процедурата може и трябва да бъде променена. Е, подкрепям докладчика по отношение на е, указанията за е, енергийната стойност, за хранителната стойност, калориите, на, съдържащи се в алкохола и къде точно да бъдат е, обозначени тези данни. Ние желаем естествено да се съобразим и с научните изследвания и техните резултати, с желанията на потребителите, с е, така, основателните искания на отрасъла и така нататък. Що се отнася до науката, до научните изследвания в Европа, като че ли няма, Бог знае колко много заключения от научни изследвания, но в е, САЩ, в е, и Канада и други страни е, е установено, че е, цветовото обозначаване, цветовият е, код или знак обикновено е нещо, което се разпознава много добре от потребителите. А що се отнася до количествата, да кажем, какво означава точно порция за така да се каже, средния потребител. Е, има различни виждания на потребителски организации, на съюзи, на земеделски стопани, на болници, на лекари и така нататък, които твърдят, че наистина би трябвало е, да се ориентираме към така наречения светофар, т.е. с е, е цветовото обозначаване на е, енергийната стойност. 10 години ние наблюдаваме всъщност разрастването на една епидемия и става дума за свръхтеглото. Независимо от това, че потребителите и а, производителите, а и законодателят много често, да кажем, в някои от европейските страни не е съгласен с така наречения светофар по отношение на калориите, енергийната стойност, а по същия начин и в Америка не, може да, не могат да се отчетат Бог знае колко добри резултати, независимо от това, че там се използва този цветови код. Е, ако погледнем и научните резултати, и опитът, емпиричният опит на американците, наистина не сме особено окоръжени, но независимо от това в групата на зелените се смята, че би трябвало наистина да се придържаме към е, цветовото обозначаване, що се отнася до енергийната стойност, е, до калориите, съдържащи се в продукта. Ние сме на път да намерим компромиса и тук в комисията а, и в по-широк кръг, но естествено би трябвало да проведем диалог и с останалите докладчици в сянка и този диалог ще протече по-експедитивно и по- рационално и успешно, ако ние можем да им кажем какво е становището на комисията. Господин Кройцман предлага един е, трети модел или трети вариант. Това е изменение 228 и трябва да видим дали не бихме могли да се договорим. Става дума за, е, всъщност за призив за търсене на компромис. Благодаря за ясното изтегнато изложение. С позволението на комисията и докладчиците в Сянка, госпожа Кларк ме оправомощи да кажа няколко думи от нейно име. И измененията, върху които работи е, групата. Ние подкрепяме позицията на ЕНП за това, че трябва да се работи повече по обхващането на алкохолните напитки. Що се отнася до упаковките, убеден съм, че може да се постигне компромис за представянето на информацията, особено е, за стоки с малки опаковки. В момента нещата не са удовлетворителни. Трябва да отчет големината на опаковката. В противен случай потребителите няма да четат това, което е написано на опаковката. Това, което госпожа Торин каза за светофарите е много интересно, но пък някой би казал, че това малко упростява нещата. Бих искал да знам дали въпросът за яснотата на информация не е нещо, което е характерно само за моята страна. Е, системата на мерните единици и калорийната стойност са два въпроса, по които трябва да има ясно разбирателство. Не направихме предложение за съставките някои от предложенията за етикетиране на месото трябва да се приемат, както казах госпожа Шалдемоза и госпожа Билт, потребителите се искат да знаят по-конкретно. Също така, пилешките и пилешките продукти трябва да са в опаковка, която да оказва съдържанието на свински белтачини. Също така искам да се върна на въпроса за алергените. Някои хора са алергенни, са алергични към свински продукти и може би не са наясно с това, че пастет, който е направен от патешки дроб, всъщност съдържа свинска мазнина. по задължителното етикетиране на месото и алергените, както каза госпожа Билт, ние ще водим дискусия. Ние следим темата отблизо. Госпожа Макларкин с удоволствие би участвал в бъдещи дискусии. Това е от нашата група. Господин Кройцман пристигна. Искате ли а, няколко минути да си поемете въздух и да дам думата на господин Тиандра Филидис? Господин Дион е докладчик в сянка от името на нашата група. Да, наистина ние имаме много-много аспекти, е, които вече сме споменали, е, включително и в политическите групи. Не бива да се прави е, разлика в по отношение на предприятието. Дали става дума за санаечиска е е, предприятие, е по-малко или средно предприятие или голямо предприятие, дали става дума за супермаркет или за малък магазин. Освен това, регламентът, нормите би трябвало да са съобразени с възможностите на всеки производител, независимо от това дали е голям или малък по отношение на шрифта, по отношение на останалите формални изисквания при оформянето на етикета, трябва да имаме предвид, е, че инак много ще затрудним по-дребните производители и търговци. Да, а що се отнася до алкохолните напитки, мисля, че можем да го направим, но не е задължително. А по отношение на е, така наречените смесени, комбинирани напитки, които съдържат е, известно количество алкохол и които са толкова е, популярни сред младите хора, там наистина е задължително според мен да направим нещо. Но при всички положения трябва да не изпускаме от очи необходимостта да предпазим от излишни е, затруднения малките и средните предприятия ние би трябвало колкото е възможно по-категорично да подкрепим нашето становище, нашата позиция, но а, е, при всички положения не бива да превръщаме малките и средните предприятия в е, жертвения козел, в жертвеното теле а, е, на Европа. Е, ние е, знаем колко държим на тези предприятия и се стараем да ги защитим, така че в никакъв случай не бива да им създаваме задължителни правни и административни трудности и не бива да прекаляваме и с е, регламентацията. Свръхрегламентацията е опасна. Помня, че в Англия имаше много ентусиазъм така, по отношение на така наречения светофар, но същевременно светофарът и не... риск защото, видиш ли зелено, човек смята, че зеленото е нали, отворен път, винаги е добре, щам има зелена светлина. Но нещата са много по-сложни именно в тази област и затова аз лично не смятам, че това е единственото възможно решение. Що се отнася до гъвкавостта, до прозрачността, до така, разбираемостта на информацията върху етикета. Това е много важно. Потребителя трябва да има възможност да разбере и да бъде информиран, но не бива в никакъв случай да натоварваме малките и средните предприятия с неизпълними изисквания. Добре, ние искаме да прочетем е, колко калории се съдържат в е, е, даден продукт, обаче понякога си казваме, а, не е възможно да са толкова малко калории или е, ядем спокойно, така да се казва, без да се тревожим. Но в момента, в който е, представим много детайлна информация, той ще трябва вече да събира сам калориите за е, отделните съставки. Така че Струва ми се, че не бива и прекалено много да осложняваме информацията, защото потребителя в един миг вече няма да може да се ориентира. Благодаря, господин Дионг. Господин Кройцман, докладчик в Сянка от името на групата АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Тук що бе е, казано, че прекалено много информация е, понякога означава никаква информация. Така че ние наистина не бива да прекаляваме, не бива да претоварваме етикета и опаковката с много-много данни, но всичко това, което е написано, трябва да бъде прегледно, разбираемо, да може да се прочете от всеки а що се отнася до неопакованите продукти, там задължителна е информацията по отношение на алергените, за да няма риск за хората, които са алергични. Но инак, според мен, основата би трябвало да бъде 100 грама или 100 милилитра, така че потребителят да може да сравнява съответните продукти производителите е, понякога е, възразяват. Те казват, добре, когато е, става дума за 100 грама или 100 мл при определени продукти, това е, така да се каже, порцията за цял месец или допустимото количество за цял месец. И затова казват, по-добре е порция. Но порцията също е относително понятие. При всички положения, според мен, потребителят трябва да има възможност да сравни енергийната стойност или съставките и концентрацията им в отделните продукти. И затова е хубаво да имаме една единна основа за сравнение. Това са тези 100 грама или 100 милилитра. Ако ние тук в Европа полагаме тези усилия, то тогава това, е, което регламентираме на европейско равнище, би трябвало в крайна сметка да стане задължително и за е, е, производителите и търговците в националните държави, защото не можем да си позволим да разграничим нещата и да кажем това е, въжи единствено като изискване към онези, които произвеждат и разпространяват продуктите си на европейско равнище. Не. Един такъв подход би бил неправилен след като поемаме отговорността за едно такова политическо решение, тогава би трябвало да кажем, че то е задължително за всички национални държави членки. И така, моето мнение е само необходимата информация, представена по съответния начин, разпознаваема, видима, за всички. Що се отнася до хранителната стойност, е, производителят казва е, по отношение на праха за картофено пюре, да кажем, е, добре, от една страна имате енергийната стойност върху опаковката, и а, е, калориите и е, а, в такъв случай вече а, е, като прегледате тези две а, стойности ще получите информация и за хранителната стойност като цяло. Но а, според мен това е все пак един по-сложен принцип на изчисляване и така, констатиране на хранителната стойност. Благодаря. Какво става, когато правите картофеното пюре, използвайки вода или пък мляко? Сигурно се получават различни стойности. Има още четирима членове на комисията, които искат да се изкажат. Господин Хуанор, господин Шваб, госпожа Вайлер, госпожа Штайлер и господин Моти. Има ли други желаящи, които искат да вземат отношение в дебата? Господин Ханок. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за доклада и за желанието да се защити по-добре потребителите. Аз се надявам, че госпожа Шалдемозе ще получи широка подкрепа от тази комисия, тъй като става дума за тема, засягаща здравето на нашите граждани и особено хората с по-скромни възможности, които често са най-зле информирани. Единственият въпрос, по който продължавам да си задавам въпроси, заедно с други членове на комисията, е предложението да се използва системата за цветово обозначаване за енергийната стойност на храните. Такова цветно обозначение може да бъде ефективно за потребители, които вече са информирани. В някои страни обаче е, потребителите са по-малко информирани и цветовото обозначение може да има такмо обратен ефект. А, значи, искаме потребителите да а, е, ограничат използването на храни, обозначени с червено. Заедно с това обаче можем да насърчим е, храни, които са полезни за здравето, но това може да е спорно. Според е, обаче, с някои храни обаче могат е, да бъдат зелени тъй като те имат ниско съдържание на захари заедно с това обаче да съдържат аспартам, който е канцерогенен. Ето защо трябва да помислим за това как да обозначим енергийното съдържание на някои стоки, без да стигматизираме някои стойности. Енергийната стойност за 100 грама 100 мл в момента е единственото задължително, не е много уместна за потребителите, с, а, които боравят с различни, а, метри, с различни измервателни единици. Можем да работим с порция или прихрани, които не могат да бъдат порционирани а, с, с тегло нето. По този начин ще предоставим на потребителите по-ясна и по-разбираема информация. Благодаря за вниманието. Господин Шваб има думата. Благодаря, господин председател. След последното изказване у мен се затвърждава впечатлението, че дискусията за директивата, която обсъждаме, се движи в правилната посока – Става дума не само за трите елемента наука, потребителски организации и потребители, но и за здравчо разум. Американците имат опит с въпросната система и ние виждаме, че те не са постигнали много. Така че се налага да помислим за по-добри варианти. Що се отнася до светофара, нали, очевидно той не е най-доброто. А, целта, според мен, наистина би трябвало да бъде колкото е възможно по-практически да бъдат решенията, които ще предложим на потребителите и по-удобни за тях. В моя избирателен район в Шварцвалд се произвежда така наречената шварцвалдска шунка, която би трябвало да бъде обозначавана е, нали, по хранителна стойност, енергийна стойност и така нататък по порции. Но <clears throat> производството, е, независимо от това, че е в Шварцвалд, е, е, след това е, продукцията изминава дълъг път до различни части на Германия и всеки търговец и всеки разпространител в крайна сметка възприема някакъв свой модел на опаковане и обозначаване, етике, етикетиране. Така че много е, е важно естествено да се запази е, указанието за е, регион или страна на происход. Това е много-много важен елемент. Госпожа Вайлер е следващият оратор. Госпожа Вайлер. Да, скъпи колежки и колеги, е, госпожа Шалдемозе е, се е заела с едно много важно досие. Аз едва ли щях да се обадя, ако не бях чула това, което каза господин Билт не е хубаво така агресивно да отхвърляме така наречения светофар. Не бива да говорим за неща по този категоричен начин и така да се каже в стила на диктатурата да налагаме нещо на потребителите. Ние би трябвало да помислим все пак и за варианта светофар, може би в друга форма, в една по-добра форма. Не само в Германия, Потребителите са доволни от е, модела Светофар. Е, има и други страни, в които тази система се приема от потребителите. Много от потребителските организации също настояват да запазим системата Светофар и в никакъв случай така агресивно да не изразяваме е, становището си както чух това преди малко, а именно, че трябва е, че не бива в никакъв случай, е, така да се каже, да налагаме по един диктаторски начин системата Светофар. А що се отнася до господин Шваб, е, ще му кажа, че всеки разумен човек в крайна сметка знае много добре е, колко е, калории се съдържат в една опаковка пържени картавки или в една парция пържени картавки. Въпреки всичко хапваме от време на време, нали? Не е необходимо всичко детайлно да бъде описано. А що се отнася до така, региона на происход, да, може би всички от тези производители и търговци на хранителни продукти, които желаят и които могат, би трябвало да се опитат, така да се каже, да въведат за себе си една система на обозначаване на происхода на региона, на происхода. Има естествено регионални продукти, които ние желаем да насърчим които при всички положения желаем да запазим и населението, потребителите предпочита да кажем месо от определен регион или плодове, зеленчуци от определен регион. Всичко може да е написано обаче върху определени плодове или зеленчуци. Южна Италия, Калабрия и така нататък. За месото, според мен, е задължително да има обозначение на региона или страната на происход, макар че и там е много възможно да е написано, да кажем, е, Шварцвалти или Бавария или нещо друго, а пък е, действителният регион на происход да е някъде в източна Пълша. Колкото и да ценя ирландски или унгарски или полски продукти, е, ако е, продуктът е произведен другаде, в никакъв случай не бива да се пише е, Ирландия, да кажем. Госпожа Штайлер, благодаря господин председател който Жак Кристал, също благодаря и на вас, свършихте отлична работа. Вие много добре ни запознахте с състоянието на обсъждането на тези 180 изменения. Госпожа Вайлер говори а, за етикирането и използването на бриловата азбука. Ако има възможност да се направи нещо, трябва да се върнем към това, което сме направили успешно преди по етикетирането относно страната на происход. Тук също е необходимо да се направи анализ за световото обозначаване. Това е най-лесната система, най- много информация се съдържа в нея, според различните потребителски организации и самите потребители. И помага също на потребителите да направят верни избор, а именно за това става дума в това предложение. Много от страните приемат световото обозначаване, защото гледат на тази възможност като насърчаваща здравословен начин на живот. И това е особено важно сега при застаряването на населението в Европейския съюз. Относно пакетираните продукти, в мой избирателен, избирателен район Хората смятат, че а, трябва да се направи нещо повече, за да се допринесе за борбата срещу сърдечно-съдове и други видове заболявания. Има документи, които много добре резумират това, което е необходимо да се направи по отношение на пропорциите и енергийните стойности, които се посочват в тях. Също необходимо е да се посочват кои са рисковите продукти. Не бива съвсем да оставяме на страна алкохолните напитки. Излезе наскоро доклад, който показва, че има алкохолизирани напитки, които съдържат кофеин. За това, за борба срещу противообществените прояви, би било добре в избирателните ни райони да използваме възможността за забрана за алкохолизираните напитки, съдържащи а, кофеин. Искам да попитам Кристал дали е запозната с това, което се прави в Комисията по околната среда като водеща по този въпрос. Много от нашите съграждани очакват да чуят от нас какво предлагаме и се надявам, че в близките седмици и месеци ще можем да постигнем съгласие помежду ни. Последният оратор сега е господин Моти. И след това господа Краца. След това ще дадем думата и на представителите на комисията и на съвета. Господин Моти първо. Благодаря. Взимам думата по дебата за цветовото обозначение. В крайна сметка, нашата комисия е, иска да защитава потребителите и всички имаме една цел. Мисля, че този въпрос, че тази цел винаги трябва да се има предвид. Това, което ние искаме, потребителя да може да направи своя избор въз основа на информа, на информираност и определени критерии. Когато чувам, че някои фирми са избрали цветово, защото в това има търговска тъй като това му дава търговско предимство, съм съгласен. А сега ние говорим за здравословно хранене и някои хора може би смятат, че високата калорийна стойност е вредна и трябва да се стремим към нискокалорийни храни, но това не е винаги е така. В Съединените щати хората вече не поставя такъв акцент върху етикета, който оказва препоръчените дневни стойности. И трябва да видим защо. В Съединените щати процента на запластели хора все още е много висок. Как правят избора си хората, какви критерии прилагат? Трябва да обръщаме възможност на културната специфика. В противен случай етикета ще се превърне в нещо като източник на енциклопедични данни, което не е възможно. Ето защо ни трябват други системи. Ако вземем магданоза, например, в големи количества той е опасен за черния дроб. Ако дадеш големи количества магданоз на дете, ми то може да умре. Това е информация, която е част от нашата култура. Не е нужно да се обяснява на средното статистическата майка, че не трябва да даваш на едно малко дете огромни количества магданоз. Така че основната ни задача е да направим така, че на етикета да се запише максимална, максимална информация – без да освобождаваме потребителите от необходимостта да прилагат своята преценка възоснова на свои знания и определени критерии. Националните потребителски организации би трябвало да могат да предоставят информация. Понякога е лесно да разберем нещата, когато преувеличим. Ако вземем цветното обозначение и светофара, можем да го заменим с една графика, която показва скелет или череп за определени храни. И да се каже, че това количество може да ви навреди. Е, сега, това е неприемливо, разбира се, и аз преувеличавам, но просто искам да ви дам пример. Когато оказваме определено съдържание на етикета, ние просто обръщаме внимание на потребителите. Аз лично бих приел цветовото обозначение, ако става дума за нездравослов, за нездравословна безалкохолна напитка с много подсладители. Е, тя би била обозначена с зелено, тъй като е с ниска калорийна стойност, но не можем да кажем, че е здравословна. Да, ще проверя, проявя разбиране, защото една точка от дневния ни ред за днес отпадна, така че разполагаме с време. Госпожа Ваньо Заместник-председател на комисията също би искала да вземе думата, както и госпожа Краца иска да се изкаже за втори път. Нека да започнем с госпожа Ваньо, след това с госпожа Краца Бил, след това Европейската комисия и най-накрая госпожа Шалдемоза ще има възможност да резюмира дискусията. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Ще дам, ще оставя възможност на докладчика да се изкажа. Поздравяваме, работата и най-лесно, особено като имаме предвид, че са внесени повече от 200 изменения. Сега, онова, към което всички ние се стремим, е гражданите, потребителите да могат да намерят най-важната информация. Разбира се, полагат усилия за информиране на следващото поколение да консумира интелигентно. Много съм размишлявала по това, което говорим и си казах, че това, което е внес предложено е много рестриктивно. Може би трябва да наме, трябва, ни трябва друг начин на етикетиране. Тоест да се представят основните неща. Мазнините, алергените, захарите в порция или в 100 грама за да имат потребителите представа какво купуват. И да могат да си кажат, ако си купя това, може би трябва да купя нещо друго, с което е с по, по-малко мазно. Само, че на опаковката трябва да може да се намери най-важното. Можем да използваме цветово обозначение. Не непременно зелено за позволено, червено за забранено. Защо? защото тук се каза Кока-Кола лайт, няма захари, и, но пък има аспартам. Ние в Европейския парламент не можем да забраняваме определена храна или да даваме зелен светофар на други храни. Важното е всеки потребител да знае какво купува и на тази основа да може да потребява и консумира така, че да си опазва здравето. Госпожа Краца, благодаря господин председател, господин Моти, госпожа Бенадот. Вече казаха много от нещата, които исках да кажа. Искам да поздравя Барбара Уилър за това, че ми даде възможност да обясня малко по-добре това, което казаха да, аз действително съм много разпалена по тази тема, защото съм посветила 9 години от живота ми в Швеция и в други северни страни и съм говорила за храните и съм се опитвала да насърча хората да използват висококачествени храни. Когато хората се позовават на потребителите като аргумент за това, че трябва да се въведат цветови обозначения. Аз смятам, че това не отговаря на мой личен опит. Хората искат да получават максимално упростена информация, да бъдат а, улеснени, но това действа само когато им се предостави нещо, което е ограничено. В момента, в който потребителя получи реалната информация, те започват да се дразнят, ако сме предоставили нещо стандартно, повърхностно, което ни им дава цялата картина. В момента, може би, има хора сред потребителите, които да предпочитат а, обозначение тип а, светофар, но другите предпочитат а, да получат реалната информация, защото а, ние всички желаем потребителите да разполагат с цялата информация, за да вземат сами решението си. Не можем да кажем дали мазнините, солта, захарта са вредни за здравето, защото това не е така. Важно е количеството и кой употребява тези съставки. Аз ще продължа да ям много шоколад, защото ми дава енергия, стимулираме и намирам, че е много полезен, здравословен за мен, вкусен е, съдържа магнези, така че аз ще продължа да ям шоколад и ще продължа да давам на детето ми масло, защото съдържа огромни количества витамин А. Моя баща също ме насърчаваше да ям пълноценно сирене, пълноценно шунка парма, без да маха мазнината, защото е полезна за здравето. Благодаря. Госпожа Тюринен също поиска да вземе думата за втори път. Но искам да ви помоля да бъдете много кратка. Да, ще бъда кратка. Мисля, че е много опасно да се а, генерализира личното ви мнение и да го предлагате на обществото като цяло. Разбира се, добре е да се позоваваме на собствения си опит. Радвам се, че го правите и аз го правя в своята работа, но всичко това трябва да се базира на факти, на познания. Именно тук нещата не са съвсем ясни. а, е в бъдеще когато работим по тази тема, трябва да ми кажете защо да не препоръчаме тази референтна доза, за която говорихме преди. Относно цветовото обозначение, това не е решението на всички проблеми. Има толкова аспекти, свързани с културата и прочие. Но нека поне да разгледаме какви са фактите, да избереме а, прагматичния подход, да се позовем на научните постижения, на опита на други страни, които имат най-добри резултати. Аз също ще продължа да ям шоколад. Председателят. Да, очевидно има много любители на шоколада. в а, мястото, където живее, съвсем близо, от другата страна на улицата, има фабрика на Кетбарис, така че аз мога да подкрепя шоколада. Но а, ме съветват а, да не прикалявам с а, сладките неща. Действително не Можем да живеем само от шоколад, е, но можем да се погледим, поглезем с малко шоколад е, Кедбари от време на време. Сега бихме искали да чуем мнението на представителя на Европейската комисия. Искам също да поздравя също и Карлос Креспа като представител на Испанското председателство. Ако искате да вземете думата Имате възможност да го направите. Зависи от вас. Първо Матио Даркенс от името на Европейската комисия да сподели мнението си за дебата до момента. Благодаря. Много интересна политическа дискусия. Uh, uh, uh, Аз мисля, че тонът беше зададен от господа Шао де Мозе, която каза в встъпителните си думи, че е трудно да се каже нещо за насоката, в която ще тръгнат нещата поради наличието на разнопосочни становища. От друга страна сме впечатлени от, политическите, от политическото съгласие относно целта на предложението, което е да се защитят потребителите, да бъдат те информирани. И ние в Европейската комисия напълно се присъединяваме към такава една цел. Господин председател, вие разбира се, знаете, че Както се надяваме, след няколко дни ще имаме нова Европейска комисия. И на този етап е трудно да се поема много конкретна позиция. Мисля, че вие помните какво каза кандидат комисаря. Дали Бих открил два момента. Интересите на потребителите ще бъдат в центъра на вниманието му и заедно с това че няма да, на, да казва на потребителите какво да консумират. важен момент в днешната дискусия беше изразен госпожа Кораца, а именно предложението на Комисията за алкохола е разумна. Благодари ми, но смятаме, че това предложение е разумно и в други области, които бяха обсъдени днес. Ще спомена някои от въпросите, някои от моментите в предложението на комисията за световото обозначаване, например. То също така е разумно. Както каза господин Де Йонг, ние трябва да бъдем гъвкави. онова, което е разумно и приемливо днес за някои потребители, може би ще се възприема по друг начин от други потребители. Ето защо ние смятаме начинът по който се представя информацията за хранителното, за хранителното съдържание би трябвало да се приеме в, в сътрудничество с националните органи. По този начин ще може да се поставят тези системи за обозначаване в един по-широк европейски контекст. И в крайна сметка ще стигнем до най-доброто решение идеалната схема, която би трябвало да се представи, е фактическо представяне на нещата. И съм съгласен с това, че потребителите трябва да бъдат информирани, да им се дава правото на избор. Не казваме, че 100% от потребителите непременно ще разберат информацията но смятаме, че информираното на потребителите би трябвало да допълва другите предложения. Имаше дебати за страната на происход и госпожа Кораца каза още нещо, което е много важно – Хората искат да знаят откъде идва месото, защото се притесняват за здравето си. Сега аз бих призовал парламентът да разсее представата, че етикетирането, в което се съдържа информация страната по происход, е свързано с здравето. Всички продукти, които се продават в Европейския съюз, би трябвало да отговарят на критерии за безопасност и етикетирането оказващо происхода не би трябвало да се свързва с микробиологични или здравни аспекти. Смятам, че нашето предложение е разумно защото ние иск, смятаме, че тази информация трябва да се предостави на потребителя, за да не, за да не бъде той подведен. Що се отнася до националното законодателство, бих отбелязал, че вече има прияти правила, ние не създаваме, създаваме нищо ново. Може би съветът би искал да ни каже нещо ново. Мисля, господин председател, да спра до тук. Как, като казах, не можем да навлизаме в подробности по всеки въпрос, тъй като на този етап това не е възможно. Благодаря. Е, мисля, че предложението на комисията е много разумно, но парламентът винаги може да го усъвършенства. Господин Креспан искаше да се изкаже или пък иска? иска? Благодаря, господин председател. За мен е голяма чест да бъда сред вас е, и да представлява моята страна, която в момента е председател на Европейския съюз. Още през е, януари ние проведохме е, заседание по това досие. През е, следващите месеци ще проведем и други две заседания. Консолидираният текст, който получихме от шведското председателство, е много добра основа за по-нататъчна работа. Благодаря много на колегите, които са работили по досието. От името на председателството не утре, а след два дни точно ще чуете официално становище, затова сега няма да изпреварвам събитията, но ще имаме възможност да обсъдим и други въпроси. Благодаря, господин Креспо. Благодаря и на останалите колеги, които са днес а, заедно с вас на този дебат. Госпожа Мози има думата за заключително изказване, както и да ни запознае с графика и други административни аспекти. Благодаря много, господин председател. Аз не съм убедена дали ще мога да обобщя нещата, поне не на този етап, но бих могла да кажа, че когато говорим за въпроси, които опират до културата, за храните, за етикетирането, всички хора имат свое собствено мнение. 490 милиона европейски граждани ще имат полза от този документ. Искам да благодаря за направените коментари. Въпреки това, аз все още аз съм убедена, че можем да постигнем компромис и че вероятно ще трябва всеки да направи известни отстъпки, да проявим гъвкавост и да използваме в максимална степен предложенията на отделните политически групи. Това, което искам да подчертая на базата на днешния дебат, както и на базата на други дебати, които сме водили предви в парламента, е, е следното. Може би е добра идея да се направи едно задълбочено изследване на това какво точно кара гражданите, потребителите да реагират. Какви инструменти като политици можем да използваме, ако искаме да накараме потребителите да действат по определен начин. Ние всички се опитваме да дадем нужния инструментариум в ръцете на потребителите да предприемат нужните действия, но какво точно искаме да постигнем? За някои хора това е предоставянето на информация, тълкуване на тази информация. За други хора това е да се дадат насоки. Яще много от еди коя се храна и не яще от друга. Така че има различни мнения. Струваме се, че ние сме повечето представители на средната класа тук а, и а, говорим от гледна точка на нашето собствено поведение, когато пазаруваме в а, магазина. Трябва да помислим за възможността да се извърши проучване, което да ни покаже какво кара потребителите да се държат по определен начин и какво ние като политици искаме да постигнем в това отношение. Но този въпрос може да бъде разгледан на по-късен етап. На 2 февруари ще имаме среща, след това и е на 10 февруари на които ще присъстват докладчиците в сянка. Надявам се на тези срещи да бъдем много конкретни, да видим какъв компромис можем да постигнем по различните теми. По някои въпроси това ще е по-лесно, по други по-трудно. Това, което стана ясно в днешната дискусия е, че всички са готови и желаят да се постигне компромис. Дори у нези, които нямат мнозинство, трябва да се съобразят с политическите реалности. На 23 февруари ще бъде гласуването в комисията. Катрин попита и за останалите комисии, докъде са стигнали те. Останалите комисии са ет етап на обсъждание. Те в момента обсъждат също измененията. И комисията по околната среда не е стигнала по-далеч от този въпрос. Така че имаме реална възможност да имаме влияние. За мен беше трудно да извлека от това, което получих, точно какво е мнението като цяло на комисията, но тази дискусия днес ще помогне и ще видим какво ще излезе от нея. Благодаря на Кристел Шалдемозе за енергичното й участие. Мисля, че си беше полезно да отделем малко повече внимание. 13 души се изказаха. Всъщност ние внесохме два пъти повече изменения от водещата комисия. Това говори за нашият интерес. Ето, имаме и е, пиктограма, представена от господин Кройц. Не знам как ще се преведе това. Благодаря ви. На 23 февруари ще гласуваме. Разбира се, това ще зависи от взаимодействието с Комисията по околна среда. Преминаваме към следващата точка. Виждам, че доста хора искат да си тръгнат, затова ще ви помоля онези, които няма да останат за следващите точки от дневния ред, да напуснат тихо, за да не пречат на останалите. Преминаваме към четвъртата размяна на мнения по правата на потребителите. Докладчика господин Шваб е тук. Сега ще изчакаме една минута всички да си тръгнат, за да могат, за да можеш да говориш в по-тиха зала. you. Uh, um, Дами и господа, Онези, които няма да останат за важния дебат, който предстои, моля да напусна тихо. Преминаваме към четвъртата размяна на мнение по директивата по правата на потребителите. Мисля, че това е най-големият законодателен проект по който работим. Господин Шваб ще започне дискусията. Госпожа Гепхарт не можа да дойде. Госпожа Шалда Мозе замества госпожа, я замества господин Билане тук. Господин Филидис не е тук. Давам, ще дам думата на докладците в сянка представена и комисията. Господин Креспо също е тук. Господин Шваб. Четвърта размяна на становища. В каква посока вървим? Благодаря, господин председател. Радвам се, че Междувременно вече приключихме с една много оживена дискусия по изключително важна и интересна тема, свързана с обозначаването на хранителните продукти и тяхното етикетиране. Да, по темата, е, по която аз съм докладчик, е, наистина, както вие посочихте, вече е, за четвърти път ще проведем дискусия и независимо от това, всяка дискусия ми доставя голямо задоволство, голямо удоволствие и е, допринася за изясняване на материята. Много се надявам, че и този път ще бъде така. Има колеги, които не са проследили в детайли цялото досие и затова ще си позволя да започна с е, едно о, кратко експозе. Госпожа Рединг в о, е, своето изслушване подчерта съвсем ясно, че се обявява за хармонизация и то за пълната хармонизация на вътрешния пазар, тъй като вътрешният пазар, особено по отношение на телекомуникациите, не би могъл да постигне целите си, ако не се постараем да постигнем максимална хармонизация. Този текст в този смисъл е много важен, но той е важен не само за сектора телекомуникации, важен и за всички останали сектори и е, аз много се надявам, че заедно с докладчиците в Сянка, а заедно и с е, Европейската комисия ще успеем да предвижим текста в желаната посока. Господин Дали посочи така, особената чувствителност на някои държави членки, като тук ясно се откроява разликата между малки и големи държави членки. Малките държави членки виждат особени рискове, особени опасности за себе си и са склонни да дърпат, така да се каже, към минималната хармонизация, за да могат да запазят вътрешното си е, законодателство, националното си законодателство но а, страховете им се подклажат най-вече от а, някои твърдение, че в момента в който а, се приеме една задължителна а, регламентация за всички и малки и големи в Европейския съюз, а, те няма да могат вече да осъществяват толкова успешно своята търговия, своите а, продукти няма да могат да пласират така успешно и така нататък. По отношение на забранените договорни клаузи или практики на договаряне, на четвърта глава трябва да ви кажа, че това са неща, които ще бъдат регламентирани в Европа през следващите години. Комисията предлага два списъка. Един така наречен черен списък с забранените клаузи и сив списък с клаузите, които евентуално са в ущърп на потребителите. В е, духа на пълната хармонизация тези списъци би трябвало да въжат за цяла Европа. Е, би трябвало колкото е възможно по-бързо да се постигнат е, промени. Това е и становището на комисията, като целта е държавите членки да проведат съответните консултации в съвета и в бъдеще е, да се съобразяват с е, този основен принцип на максимална хармонизация, но същевременно и да запазят все пак известно поле за свободни действия, така да се каже, съгласно глава 5. Що се отнася до, така да се каже, генералната клауза, ние не целим в никакъв случай да се откажем от нея, не. Но Необходимо е всичко това, до което сме стигнали като извод на европейско равнище, а именно необходимостта от една категорична забрана на нежеланите практики, черния списък, да а, бъдат естествено първо много добре проучени, много щателно проучени и разгледани от гледна точка на тяхното въздействие и след това да се постараем и да ги приложим. Европейските потребителски организации проявиха готовност да помислят по една такава стратегия, макар че все още не сме чули някакъв окончателен отговор от тяхна страна. Ние смятаме, че това е една много чувствителна и много важна за потребителите сфера и материя и в този смисъл трябва да помислим дали комитологията ще ни помогне наистина да предвидим и приемем клаузи за договаряне, които в цяла Европа след е, известен брой години ще бъдат забранени. Нека да ви дам един пример. Поради е, груба небрежност, умишлено, търговецът е, няма да има право вече да изключва определени клаузи от е, договорите, които сключва с потребителите. А това трябва да ви разкрие една малка тайна. Е, е в момента на доста разпространена практика, за съжаление, в е, европейските държави. Точно понеже е, няма изрична забрана в законодателството на една голяма част от държавите членки. Така че в това отношение ние желаем наистина да въведем една задължителна за всички забрана, но същевременно не желаем да ограничаваме държавите членки. Трябва да е, помислим и за това как да им е, дадем и необходимата възможност за гъвкави действия, за действия по тяхно осмотрение, съобразно тяхната правна е, традиция и естествено вече ще оставим и едно поле за действие на, европейски, на Съда на Европейските общности, който с тълкователните си определени решения ще дава е, вече допълнителното вторичното законодателство. Но това са особено важни е, въпроси не само за потребителите, но и за търговците, за е, съответните компетентни държавни органи навсякъде в Европа. И затова трябва да насочим вниманието си най-вече към глава 5. Много благодаря на всички колеги, които ще допренасят и занапред при изготвянето на нашия общ документ, който в крайна сметка ще бъде оформен окончателно от госпожа Макаси. Ще започнем с госпожа Шалдемозе. Благодаря. От името на Евелин искам да я извиня за това, че не можа да присъства на днешното заседание. Аз се замествам в момента. Едва ли ще сте изненадани да чуете, че ние имаме някои опасения относно възможността за пълно хармонизиране, както и глава 5. Вие се позовахте на някои от проблемите, свързани с нея. Ние също получихме документа от омбудсмана за потребителите на Швеция по този въпрос. Несъмнено е, че може би е разумно да се изготви черен списък за договорни условия, които няма да бъдат толерирани при никакви обстоятелства в цяла Европа и че няма да бъдат толерирани никакви неравнопоставености. Необходимо е да отидем по-далече от отделните държави членки, всичко зависи от различните култури, традиции на държавите членки. И на този етап ни се струва, че можем да отидем и по-далече, въпреки че не сме напълно убедени, че пълното хармонизиране е най-добрият за потребителите. Трябва да разгледаме тези възможности допълнително. Разбира се, списъка не е единственото, което предлагаме, но за сега това е, което искам да кажа. Благодаря госпожа Шалдемоза. Господин Рошфор. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин докладчик, за това, че ни напомнихте направеното под ваше ръководство пред нас продължава да стои един и същи въпрос. Да, приемането на принципа на максимална хармонизация стига да има полза. Бих казал, че максималната хармонизация, тогава когато става дума за съгласие по точната дефиниция за клауза, която представлява злоупотреба, ефекта на тези вредни клаузи са въпрос на а, спор. Тогава, когато, ако можем да кажем, че съмнението е в полза на потребителите, и тук сме съгласни. Стигаме до практически аспект на нещата. Двамата ми колеги говориха за списъци да, е, черния списък е много интересна идея, е, който да бъде валиден във всички държави и членки. Въпросът ми е дали и при тези списъци ще има максимална хармонизация. Това би могло да означава, че онези, които не са в черния списък, не могат да бъдат е, добавени от държавите членки. В някои държави членки е, е трябвало съдът да им напомни, че една страна не може да добавя нещо тогава, когато става дума за максимална хармонизация. Има държави, които имат списъци които са много богати. Да взема за пример моята страна в сектора за недвижими имоти има 20 клаузи за, за наймните взаимоотношения. И взаимната зависимост между наемателя и наемодателят е въпрос, което не е маловажен. важен и списъкът, който ни предлага комисията, не съдържа този тип детайли. Ето защо смятам, че би трябвало да имаме черен списък, но, в, но трябва да има допълнителни списъци в някои държави членки, което е полезно за самите потребители. Но тъй като ние нямаме точна дефиниция възниква проблем. Сега член 32 уточнява в, при какви условия държавите членки могат да се позовават на клауза, представляваща злоупотреба. Това е позваването към общия принцип Аз бих искал да ви кажа, че се притеснявам и това е, че този член 32, който дава възможност да, да се включва това, което не е включено в двата списъка. Има правна несигурност, защото става дума да се върне на националните съдии тълкуването на общия принцип, освен двата списъка. Така че вместо да се даде една хармонизирана дефиниция, да не се окаже, че сме приели нещо, което е в зависимост от юрисдикциите на държавите членки. Така че ние имаме много въпросителни по тези въпроси. Съгласен съм с господин Шваб, че комитологията е странна, като си има предвид, че говорим за ежедневна реалност, за ежедневния живот на хората. Ето защо искам да кажа, че възникват и други въпроси. Има различни видове, различни въпросителни по различни членове. Не знам дали сега ще навлезем в детайлите на всички тези въпроси. Имам предвид обаче индивидуалната клаузи, които се договарят на индивидуална основа – в съпоставка с клаузите, представляващи злоупотреба. Някои държави членки ще при, могат да приложат тези клаузи към клаузи, които се договарят на индивидуална основа. Мисля, че ние трябва да обсъдим много прецизно този въпрос. Защото ако както е в сегашния проект и има идеята тази клауза да не се включи в общия принцип, може да се стигне до много до критики от, от конкретни предприятия. Мисля, че мисля, че трябва да обърне внимание и на координацията, върху която настоява и Комисията по правни въпроси. Член 30 също така а, третира приложното поле. Съж, имам предвид член 31, много интересен член защото става, защото там става дума за прозрачност на а, договорните задължения. Държавите членки не желаят да налагат изисквания по отношение на а, договорните клаузи, тогава, когато става дума за взаимоотношения с потребителите. Това повдига някои въпроси. Мисля, че ни предстои още много работа. Съгласен съм с, с принципа за максимална хармонизация. Само, че ние трябва да запазим високата степен на защита на потребителите по отношение на детайлите. Благодаря много. Това бяха много уместни бележки. Вие също спомнахте и директивата, с която аз имам опит за неравноправните клаузи в потребителските договори. Госпожа Торин, благодаря, господин председател. Искам да продължа това, което каза най-накрая в изказването си господин Рошфор. Искам да кажа три неща. На първо място, кои споразумения са обхванати и кои не са. За мен това не е ясно. И това се отнася за индивидуалните договори. На второ място, за ясното четимо представене и третия аспект е свързан с хармонизацията и подхода, който е избран в тази глава. На първо място, кои са обхванатите договори и кои договори не са включени. По наше мнение, все още има празнина, тъй като индивидуалните договори са, а, не са включени. Както каза господин Рашфорд, те могат да се използват в случаи, когато потребителят не може да влияе върху договора и начина на неговото изпълнение може да се стигне до сключването на индивидуален договор и така потребителите да не бъдат защитени. На следващо място беше споменато за найемните договори за апартаменти. Не знам те обхванати ли са или не. Може би представители на Европейската комисия ще поясни този момент, въпреки че аз съм поставила въпроса в имейли. Надявам се да получа яснота от комисията. На следващо място, договор, договорните условия трябва да могат да бъдат разбираеми, лесно четими. В член 31 се посочва, че държавите членки не могат да определят какво е четимо и какво не е. Директивата трябва да посочи това. Тук става дума за хармонизация. Директивата трябва ясно да посочи какво се счита за четимо и какво не. Трябва да има яснота за бизнеса, за търговците. Те, те трябва да са наясно каква да бъде формулировката, какъв да бъде, каква да бъде големината на шрифта и прочее. Тук може би също има проблем кой всъщност определя какво е ясно, какво е четимо и какво се случва, когато нещо не се счита за достатъчно четливо. Това е друг въпрос, който се нуждае от изясняване. По мое мнение, всичко това трябва да е в полза на потребителя. И на последно място за подхода за хармонизиране. Малко гъвкаво е да се иска пълна хармонизация и изготвянето на черни или сиви списъци. Има различни навици, различни национални стандарти. Дали те трябва да бъдат допуснати извън тези списъци? Аз бих предпочела минимална хармонизация относно тази глава. Ако представители на бизнеса искат да извършват продажби в цяла Европа, те трябва да имат много високо ниво на гарантирани права, които ясно да са подчертани. Така че няма да има проблем да има един набор от правила за техния бизнес. Така че аз тук не виждам проблем да има минимално хармонизиране като подход и в резюме по този въпрос. Нека да видим къде са славите, празните места. Нека да огледаме добре какво има смисъл да се приложи спрямо тази глава относно хармонизацията. Вие споменахте също за някои слабости, свързани с клаузите за злоупотреба. Може би тук трябва действително по-голяма яснота за подхода, свързан с хармонизацията. Благодаря, госпожа Тюрин. Господин Билан. Благодаря, господин председател. Водим четвърта размяна на мнения по тази директива и е хубаво, че решихме да проведем задълбочена дискусия глава по глава. Надявам се, че рано или късно ще можем да преминем от етапа на дебата към етапа на взимане на решения. Ние трябва да вземем решение по някои ключови въпроси, например пълната хармонизация – Въпросът е много спорен, но не можем да избягаме от него, що се отнася до пета глава за условията по договора. Аз съм малко по-скептично настроен към предложението на комисията. Аз проучих предложението на комисията защита на потребителите в Полша. Проучени са няколко стотин договора от миналата година. И а, службата а, установи наличието на нелоялни а, клаузи. Аз бих искал да чуя доводите на депутатът от групата на социалистите, доводите идващи от омбудсмана в Норвегия, що се отнася до черния и сивия списък. Ако вземем решение за хармонизиране на пета глава и премахнем списъка, директивата ще загуби своя смисъл. Трудно е да си представим главата без такива списъци. Съгласа съм обаче с колегите от АОДЕ, че тези списъци не трябва да бъдат с затворен характер. Държавите членки трябва да имат възможност да попълват списъците, както сивия, така и черния. И също така бих искал да изразя подкрепа за казаното от господин Шап относно комитологията. Мисля, че е, е неразумно да се прилага тази процедура тук. Uh, uh, И накрая господин Трианта Филидис. Благодаря, господин председател. Ние смятаме, че тази глава на директивата, която обсъждаме днес, е може би най-слабият, е, най-слабата част от директивата, защото приемането на черен и сив е, списък е, би довело до отваряне на контията на Пандора, защото в член 38 алинея 2 са дадени предоставени възможности и критерии за това да, да се прецени дали дадени условия по договора са лоялни или не. Сега, ако започнат безкрайни дела, действително ли ще защитаваме потребителите? Обсъждала ли е комисията нещата от тази гледна точка? а, об, обмисляла ли е, дава, дава ли сметка за, за, за правния хаос, който ще настъпи? Ние смятаме, че пълната хармонизация няма да доведе до защита на потребителите във всички държави членки. Смятаме, че по този начин ще създаде много лош прецедент. С тези черни сиви списъци ще има хармонизация по най-низкия общ знаменател. Заедно с това ще се оправомощят силните да използват правни средства, да успорзват а, а, условия, с а, които да наделят на потребителите. Така че ще може, могат да се успорят списъците. Така че как да защитим отделните потребители, как да направим така, че условията се спазват. Възниква освен това въпросът за прекомерната сложност, която да доведе до несигурност. По този начин няма да се помогне на потребителите а ще се създадат по-благоприятни условия за фирмите. Във всяко законодателство, защитаващо потребителите, трябва да се предвижда възможност за достъп до правосъдие. Само, че не би трябвало да допускаме това да се подкопава защита на потребителите. Благодаря. Това е нашата позиция. Господин Халанок, господин Докакис и господин Рапки искат да се изкажат. Някой друг иска ли да се изкаже? Господин Хуанок. Господин председател, както и много колеги в тази комисия, съм много резервиран по отношение на максималната хармонизация. По този начин ще попречим на по-нататъшен напредък. Също така и ще се ограничат някои национални стандарти, що се отнася до пета глава. Максималната хармонизация ще доведе до това, че няма да може да се реагира бързо. А, а като имам, а, трябва да имаме предвид, че начините на потребление се променят бързо и трябва да има възможност да се използват възможностите за клауза, която представлява злоупотреба. Що се отнася до процедурата за комитология, дори и ако се възобнови тази комисия, това няма да бъде най-демократичното и прозрачното във Франция. Списъкът с клази, които представляват злоупотреба, е, фигурира в е, първо приложение. Ето защо е, в рамките на тази директива аз съм за смесен подход. Сред елементите, които могат да влязат в обхвата на максимална хармонизация, при положение, че се усъвършенстват нещата, аз бих включил правилата за правото за оттегляне – и правото на отказ. Според мен обаче не бива да хармонизираме разпоредбите за информация или клаузите, представляващи злоупотреба. В тази област държавите членки би трябвало да запазят възможността това да се извършва. Благодаря. Господин Папакис. Дена αναφορικά με το κεφάλαιο 5 της οδηγίας, στέκομαι κυρίως στο... Да, бих желал да кажа няколко думи по глава 5, най-вече по така наречените е, клаузи е, на злоупотреба или неравноправни клаузи. Става дума за две категории от е, подобни клаузи. От една страна Имаме пет категории в черния списък и 12 категории в сивия списък. Тоест, става дума за една по-ниска степен на защита на потребителите, отколкото при останалите категории. Това, което господин Шваб каза за някои страни, се отнася и до Гърция. Има само един списък е, на е, клаузи на злоупотреба, които са квалифицирани по един и същи начин. И в този списък е, влизат всички клаузи, които би трябвало да бъдат избягвани и да не се използват. Освен това, да, може да се подготви и друг списък е, с, е, да кажем, разграничаване между неравноправни или е, клаузи на злоупотреба и нелоялни, но третиране на страните при договаряне. Ако питате мен, не бихме могли така да процедираме. Но като че ли това ще ни отклони от е, досегашната практика на повечето страни. Защото е, в момента имаме нещо като минимална хармонизация и за някои страни ще бъде много трудно да направят голямата крачка към максимална хармонизация. Госпожа Рапти. Благодаря, господин председател. Искам да пожелая на напред пълен успех на господин Шваб в по-нататъчната работа по тази тема, да пожелая успехи на докладчиците в Сянка. Това е много трудна тема и те трябва да проявят много смелост в следващите си действия. Господин Папакис, който говори преди мен, който също е от Гърция, е представител на партия, различна от моята и може би ще се изненадате, че съм съгласен сега с него, въпреки че принадлежим към различни партии. Ние сме за хармонизацията. Всъщност ние сме изпреварили някои други страни в Гърция по отношение на защитата на правата на потребителите. Относно черните списъци, те не могат да бъдат панацея, те не могат да постигнат всичко. Ние се нуждаем от много повече информация, преди да вземем решение за изготвянето на черни или сиви списъци. На следващо място, до каква степен всичко това е лесно за ползване, доколко разбираемо е за потребителите. Дори когато едно законодателство е съвършено, то ще остане само на хартия, и само шепа от потребителите ще могат да се възползват от предвиденото в него. След като се договорим по окончателния документ, надяваме се той да бъде в интерес на потребителите и а, този документ а, да бъде изготвен по начин, който да е разбирател, разбираем за потребителите. Благодаря. Да, действително прилагането, казва председателя, е, е трудно. Всичко това е отразено и в оценката на въздействието. Обеден съм, че Европейската комисия ще разгледа този въпрос. Вече има е, доклад от нашата комисия по някои други аспекти. Господин Петри от комисията има възможност да се изкаже, както и господин Криспо като представител на съвета, ако желая може да вземе отношение, след което господин Шваб ще има думата за заключително резюме. Представители на комисията. Благодаря, господин председателю. Читам, че този дебат е интересен и той действително показва какво е предизвикателството пред Европейската комисия при изготвянето на проекта, както и предизвикателството сега пред съвета и Европейския парламент като са законодатели, които трябва да вземат решение по хармонизиране на законодателството относно неравноправните клаузи в потребителските договори. И да има един набор правила, които търговците и бизнеса могат да използват при трансгранични операции. Предизвикателството се състои в това да се постигне и нужното ниво на гъвкавост в държавите членки. когато трябва да се справят с такива нелоялни клаузи. Подхода на комисията цели да се постигне нужния баланс. От една страна, като се определи, определят един набор от правила, които да не са допустими при никакви обстоятелства и се радвам, че а, вие благосклонно гледате на тази идея. Друга идея беше за по-голяма гъвкавост, че трябва да се изготви списък на клаузи, които се считат за неравноправни. Същевременно националните съдилища а, трябва да имат а, достатъчна гъвкавост а, при разглеждането на отделни случаи и при прилагането на общата клауза, така както е заложена в член 32 на проекта и това да бъде в допълнение на ясните разпоредби, които са свързани с списъка. На следващо място, за да отговоря на критиката, свързана с пълната хармонизация, с гъвкавостта, необходимостта да се реагира при възникване на нови ситуации, ние предлагаме да се включи клауза за комитологията. Имаше доста критика днес по този повод – Имайте предвид, че намерението ни е да се постигне нужната гъвкавост и да има процедура за внасяне на промени в списъка. Искам също да кажа пред тази комисия, че сега с Лисабонския договор този проект трябва да бъде усъвременен с оглед на променените процедури и клаузата за кометология трябва да се замени с клауза за делегирани актове по Лисабонския договор. Това ще позволи на парламента да упражни своите правомощия по отношение на делегираните актове. Читам, че с този проект се постига нужната степен на гъвкавост. Сега няколко коментара по въпроса, които бяха поставени от е, някои от е, депутатите днес. Условия на договори, които са индивидуално договорени, те са изключени от е, проекта. Има доста големи разлики в националните законодателства между държавите членки по този въпрос и дали трябва да се включат неравноправните условия в индивидуалните договори. Нашето намерение беше да имаме едно целенасочено предложение, като държавите членки си запазят възможността да запазят правото си в националното законодателство относно индивидуалните договори. Има също в член 30 алинея 2 се гарантира, че ако останалата част на договора е стандартизирана и само някои от частите са индивидуално договорени, този договор ще подлежи на закрила по този документ. Благодаря ви. Благодаря много. Господин Шваб, предполагам, че ще се спре на въпрос, който ме интригува да се даде гъвкавост на националните съдилища да тълкуват определения случай. Не знам по какъв начин това се свързва с хармонизацията. Това ми прави впечатление като на юрист, но се надявам, че ще се постигне яснота на някакъв етапа. Относно директивата за неравноправните клаузи в потребителските договори, Знаете, че е, има е, решение на съда на европейските общности, който не е, позволи предприемането на определени действия от белгийските власти. Господин Креспо, искате ли да ни запознаете с напредъка, постигнат в съвета до момента? Благодаря ви, господин председател. От своя страна също ще ви благодаря за всичко, което чух до сега. Как изглеждат нещата? Да, при последната дискусия относно глава четвърта имаше публичен дебат на ниво министри. И нещата протекоха горе-долу така, както и тук. Е, имаше различни виждания по отношение на дефинициите за договор в е, глава 1 и глава 3. Е, държавите членки желаят да осигурят една по голяма защита на потребителите в случаите, в които става дума за условия, с които се злоупотребява и с клаузи, е, които са неравноправни. Договорите ще се постигат при определени условия. Сроковете трябва да се определят 14 дни горе-долу е, е срокът, около който се е, опитваме да постигнем съгласие. Има и други договори, които са споменати, най-вече по отношение на финансовите услуги, е, договори за строителство, за строеж на сгради, на къщи. Е, в е, глави 3 и 4 Става дума най-вече за това, че са покрити договорите за ремонтни работи, за е, реконструкции на сгради, но не и договорите за ново строителство. Така че е, в този дух протекоха дискусиите, но аз много се надявам, че в, при едно по-тясно сътрудничество ще работим по-ефективно и експедитивно. Благодаря на всички колеги за изказванията. Искам сега да дам думата на докладчика за заключителни думи и също да ни запознае с графика, който предстои да следваме. Благодаря ви, господин председател. Обмена на мнение по пета глава отново бе много интересен и ползотворен. Благодаря на всички, които взеха участие в обсъждането. Уверявам ви, че ще отразя всички тези критични бележки в е, работния документ. Благодаря е, на това място специално и на сътрудниците от секретарията. Да, както госпожа Рапти е, с право каза, задачата е много сложна, но аз я поех и работя с удоволствие. Ще се опитам да резюмирам. Потребителските права не бива да водят до прекалена хармонизация по отношение на вътрешния пазар. Да, понякога амбициите ни са много големи, но амбициозността трябва да бъде в съответните граници, трябва да бъде умерена, така че в никакъв случай не би трябвало да затрудняваме никого в държавите членки. Да, колега. Естествено, аз бих желал да постигнем високо равнище на хармонизация, по това не бива да се съмнявате. Надявам се, че няма да останат съмнения след като приключим с работата. Но остава един аргумент. Потребителят в е, някои държави членки е, е няма да кажа, е, че е обект на злоупотреба, но все пак се използва, за да могат да се предотвратяват определени така, европейски норми. Естествено, че една пълна хармонизация ще означава държавите членки да заплатят съответната цена в кавички. Те ще трябва да приспособят, да адаптират своето законодателство към директивата, която желаем да приемем. Но държавите членки ще трябва да запазят естествено една голяма степен на гъвкавост и ще имат възможност в адекватен срок, естествено, да отговарят на изискванията в рамките на собственото си законодателство. Но, както колегата и председателят е, Малкъм Харбър спомена, е, свързвайки нещата с практиките в е, Белгия. Да, добре, Брюксел едно и Рим едно от първи първи е, вече са е, факти в действие. Освен това съдът на европейските общности е, излезе с решение по така известния ни случай във връзка с ресторанта Альтенхоф. И е, всеки път, е, естествено, ще можем да се обръщаме и към съда за помощ в рамките на неговите компетенции. Но съвсем детайлно проучваме е, всички тези е, важни неща, за които говориха колегите и също е, проучваме и възможността да определим в един черен списък всички от тези абсолютно забранени и нежелани практики и альтернативната възможност да имаме два списъка, един черен и един сив за нелоялните практики. Струва ми се, господин председател, че е, колегите говориха за своите е, така, проблеми от гледна точка на, на съответната държава член. Няма да се спирам сега в момента и на въпроса на Норве... за норвежкия омбудсман. Ние желаем хармонизация, не пресилена, не прекомерна, но все пак много по-голяма, отколкото съществува в момента. Посоката е пълна хармонизация, но ще оставим и съответното поле за свободно действие, съответното пространство за гъвкавост на държавите членки. Предполагам, че работният документ ще може да бъде представен на колегите е, в началото на април. И след това е, ще препоръчам колкото е възможно е, по-бързо е, да поканим комисаря Вивиан Рейдинг в момента, в който се гласува състава на комисията и комисията в новия си състав започне работа, за да обсъдим с нея подробности. Благодаря на господин Шваб. Искам да напомня и на членовете и на участниците, че утре вечер Утре ще проведем размяна на мнения с Френското национално събрание а, с видеоконференция. За първи път в този парламент а, приветстваме тази инициатива на Френското национално събрание. Надяваме се, че няма да има проблеми с технологията, нито пък с превода. Това заседание ще се проведе в зала 4Q1 в сградата е, Йозеф Антал. Надявам се, че ще присъствате на тази среща. Там ще бъдат докладците и докладците в е, Сянка, за да чуем какво ще кажат колегите от Френското национално събрание господин Шваб – вие, доколкото разбирам, предлагате е, още едно такова заседание. Мисля, че сме предвидили и още едно изслушване за национални парламентаристи. Така че предстои много работа по този въпрос. Приветстваме представителя на председателството. Ще поканим и госпожа Рединг. Благодаря. Преминаваме към последната точка от дневния ред политиката в областта на конкуренцията. Надявам се повечето от вас да останат тук, тъй като господин Бялан ще остане от нези от вас, които няма да останат. Моля да напуснат максимално тихо, за да продължим работата си спокойно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 Uh, uh, Моля ви, заемете местата си, за да започнем. Ще разгледаме проектостановището на нашата комисия по годишния доклад за политиката по конкуренция. Авторът на становището е господин Адам Билан. Давам му думата, за да представи становището. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Скоростта, на, с която работим по това становище, е много висока и това се дължи на графика, на работа на Комисията по економически и парични въпроси. Искам да благодаря на председателя на комисията и секретарията за решението да се проведе заседание на 8 февруари в Страсбург. Това е единствения начин да се съобразим с графика на Комисията по економически и парични въпроси. В становището се открояват няколко момента. На първо място, на първо място ние приветстваме внима, акцента, която... който комисията поставя върху удовлетворението на потребителите. Комисията посветила отдел на глава на потребителите. Второ, има разпоредба за малки и средни предприятия и необходимостта да се отчете тяхната позиция. Третият въпрос е свързан с звеното за, конкурен... звеното за връзка с потребителите към Генерална дирекция конкуренция и диалога с потребителите в процеса на разработване на законодателство. Четвърта точка третира противоречивия въпрос за правилата за колективно обещетяване – Този въпрос е, често е предмет на разисквания. Пета точка говори за групово освобождаване, приложимо към вертикални споразумения. Шеста и седма точка са свързани с груповото освобождаване за автомобили. Тези освобождавания изтичат през май тази година. Ето защо предлагам да включим датата 1 юни 2010 година. Не успях да разглед, да отчета всички предложения, направени от докладчите в Сянка. Отчел съм обаче най-важните. Като имаме предвид бързината, с която трябва да работим, ние и ние трябва да гласуваме на 8 февруари. Датата за внасяне на изменения, срока за внасяне на изменения е много кратък. Утре в 12 часа на обяд. Много съжалявам, това не зависи от мен. Благодаря ви, господин Билан за това, че представихте няколко много важни въпроси. Е, ние не разполагаме с е, много време за представяне на становище. Вие успяхте да оползотворите максимално времето, с което разполагате. Господин е, Шваб, господин Штайлер е тук, господин Рошфор, госпожа Рюле не е тук и господин Триантафилидис. Също иска да се изкаже някой друг? Госпожа Рапке или госпожа Турин също могат, ако искат, но няма да настоявам. Госпожа Калучи от Европейската комисия също е тук. Тя е от Генерална дирекция конкуренция. Господин Шваб. Благодаря, господин председател. Първо ще благодаря на колегата Билан и то много сърдечно му. Благодаря за предложението и за доброто сътрудничество. Неговото предложение е добра основа за работа в е, Комисията е, за економическо развитие. Аз съм докладчик в Сянка. Важното и положителното в доклада за 2008 година е това, че се е, подчертава връзката между конкуренция и потребители, защита на потребители, това е нещо, което много ни импонира. Благодаря на колегата Билан. В четвърта точка по принцип е, съм съгласен с виждането на докладчика, но предлагам следния текст е, да се промени ефективен и пропорционален механизъм. Всъщност добавката е пропорционален. Инак мисля, че няма какво да търсим повече дефекти или да отбелязваме някакви е, недостатъци. Всичко е чудесно и мисля, че в нашата комисия по економика в ЕКОН ще... Благодаря, госпожа Штайлер. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Аз приветствам вашия доклад. Той е много сбит по точка 4 и колективното обещетяване. Мисля, че предложението е във вярната посока. Може би аз бих наблегнала малко повече на потребителите в тази част. По точка 5 и 6 вие говорите за регламента за групово освобождаване. Доклада за конкуренцията разглежда този въпрос. Благодаря ви отново за свършената работа. Знам, че е трудно, когато имате толкова сгъстени срокове. Но все пак разполагаме с 24 часа и можем да се справим. Благодаря, господин Рошфор. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика господин Бялан за неговата работа. Господин Шмидт ме помоли да го заместя. Също така иска да изрази е, своята благодарност към работата на Комисията по економически и правни въпроси и госпожа Софин Твелт. Благодарни сме за измерението, което добавихте, именно малките и средни предприятия. За нас това е много важно. Искам само да обявя, че господин Шмидт и аз самия, и господин Босой, ще внесем изменение. Искаме да настояваме нещата да ще настояваме за по-бързо въвеждане на механизма за колективно обещетяване. Като искам да направя още едно наблюдение във връзка с държавната помощ. Това е свързано и с правилата за конкуренция. Много бихме искали да погледнем на нещата от гледна точка на интересите на потребителите. Нашата комисия не може да не прояви чувствителност към това измерение. Благодаря. Благодаря, господин Рошфор. Господин Филидис. За съжаление, напред не говори в микрофон. Моля микрофон. Е, Ще повторя. Ще започна от начало. Като политическа група ние не сме съгласни с начина по който Политиката а, по отношение на конкуренцията се прилага на вътрешния пазар. Ние смятаме, че този начин на прилагане на конкурентната политика не е в полза на потребителите. Комисията може би смята със своето предложение, че ще допринесе за едно по-добро и по-точно спазване на правилата по отношение на конкуренцията. Но предприятия, които са склонни към рискови действия, непрекъснато нарушават тези правила и търсят е, изгода за себе си, а също времено нанасят е, щети и вреди, вреди на останалите. Така че до този момент поне не сме е, видяли някой наистина да е обещетен за всичко това, което му е нанесено като щета. Или поне не адекватно обещетен. От гледна точка на е, економиката, е, Европа била излязла от кризата, но за съжаление, кризата все още вионее в Европа и жертвите на тази криза са гражданите. Затова основното е да мислим за насърчаване на економиката, за възстановяване и съживяване на економиката, но когато тази економика не създава работни места, когато расте броят на безработните, очевидно нещо не е в ред. Така че е, предприятията продължават със старата си политика. Това въжи най-вече за енергийния сектор, за енергетиката. Потребителят заплаща много, много високи цени за енергия, за газ и така нататък. Европейският съюз трябва да предприеме ефективни средства. И ако ние желаем, е, така да се каже, да изхвърлим някакъв сектор или да го извадим, да го разграничим от всички останали, е, то това трябва да бъде банковият сектор. Невъзможно е, е коректно, честно, лоялно да се отнесем към потребителя, след като очевидно даваме предимство на големите предприятия. Трябва в заключение да кажа, че предлаганата концепция а, а и действащата към момента стратегия по отношение на конкуренцията дават много-много основания за съмнение в моята политическа група. Благодаря много. Има ли други, които желаят да се изкажат? Няма. В такъв случай искам да поканя госпожа Калучи да коментира някои от изказванията, които чу, след което ще дам думата на докладчика Алан Билан. Благодаря. Искам да благодаря най-напред за доклада, изготвен от господин Билан и за направените бележки днес, които намирам за полезни за комисията при изготвянето на следващия годишен доклад за конкуренцията. Бих искала да подчертая, че ние гледаме сериозно на тези предложения, когато започнем изготвянето на доклада за 2009, ще ги вземем предвид. Учитам също факта, че има специален фокус върху потребителите. Ние оценяваме високо този факт. Има малък технически проблем. Um, it's better? No. Yeah? Okay. Uh, so this is an exercise that we will... Ние ще повторим това упражнение, но с по-различен фокус. Um, On the, uh, and in this respect, uh, the request uh, that uh, we... Uh, uh Това, което поискахте да направим пълен доклад на отдела за връзка с потребителите към Генерална дирекция конкуренция. Читаме, че добрият диалог и сътрудничество по въпросите на конкуренцията е особено важно. Затова именно през 2008 беше създаден този отдел за връзка. Целта е да се задълбочат контактите с потребителите, както и да се засили диалога с потребителските организации, да се предоставя по-упростена, по-ясна информация на потребителите и на обществеността като цяло да се предоставя информация, която е по-ценна за потребителите и гражданите. В този доклад, особено в следващия, ще направим нужното за подобряване на работата по изготвянето на доклада от отдела за връзка с потребителите.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 Зная, че това е въпрос, който е на вниманието на Европейския парламент, който е провел дискусия по този въпрос няколко пъти и се съдържа в доста от предложенията, които бяха направени днес. Искам да припомня, че когато приехме Бялата книга, Европейския парламент прие резолюция. Искам да подчертая тук е, два аспекта. Действително, въпроса за един последователен, хоризонтален е, подход е, е третиран в доклада. Подобен последователен подход обаче не изключва възможността да се използват различни инструменти. Тази последователност не бива да забавя работата която се реализира по въпросите на конкуренцията. Това се съдържа в резолюцията на Европейския парламент. Искам да подчертая тези два елемента, които бяха засегнати в дискусията. По останалите елементи, които са свързани с вертикалните споразумения, да, ние ще продължим диалога ни с парламента по тази тема. Също което се отнася и за груповото освобождаване за моторните превозни средства. Миналия октомври ние проведохме семинар с Европейския парламент, така че имаме засилен диалог. В следващия доклад ще бъдат отразени всички дейности, свързани с този въпрос. Това бяха няколкото неща, които исках да спомена като реакция на това, което чух по време на днешната дискусия. Благодаря. Да, госпожа Калуче, благодаря ви. Имаше известна вътрешна конкуренция, но сега вече нещата бяха уредени. Господин Билан, за заключение. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря за хубавите думи. Благодаря ви за съдействието в процеса на разработване на становището. Трудно ми беше да отчета всичко казано от вас, особено по отношение на четвърта точка. Някои от направените забележки са взаимно изключващи се. Надявам се, че ще успея да отчета всички изменения и ще бъдем готови да гласуваме документа преди заседанието на Комисията по економически въпроси. Искам да благодаря на представителя на комисията не само за благоприятното и становище по документа, но и за обещанието за сътрудничество с радост отбелязвам, че комисията ще продължи своя диалог с парламента по тези два важни документа. Благодаря и на секретарията за помощта, която ми оказа в процеса на разработване на документа. Благодаря. Няколко заключителни думи от мен. Искам да информирам колегите, че първо по въпроса за парламентарния контрол върху проекто предложенията на комисията за промяна в ремонта и поддръжката на автомобилите. Независимо от нашето искане, Комисията по економически въпроси още не е готова за доклад и може би ще трябва да разгледаме други варианти, като устен въпрос. Ще помолим съответния комисар да дойде да отговори на въпросите. Надявам се, че господин Билан ще бъдете там в качеството ви на координатор. Моето становище като председател е, че парламентът греши, като не оказва пълен контрол и трябва да насърчим Комисията по економически въпроси. Ако няма те да го правят, то ние да защитим интересите на потребителите в този дебат. Надявам се, че всички политически групи ще ме подкрепят. Второ. Срокът за внасене на изменения е 12 часа на обяд утре. Можем да правим известна гъвкавост, ако кажем утре до обяд, секретариатът няма да откаже да тълкуваме срока по по-испански начин. Договорихме се с координаторите за нарочно заседание в Страсбург на 8 февруари, понеделник вечерта, за да гласуваме този доклад за да може да внесем становището на, в Комисията по економически въпроси а, на 22 февруари. Дебат в пленарна ще бъде през март в Страсбург. Приключваме с дневния ред. Искам да ви напомня, че Утре ще продължи нашето задание в 4Q1, така че моля ви не оставяйте документи в тази зала, като те са ви необходими. За утре след обяд ще започнем с изслушване а, е, с националните парламенти за директивата за а, е, закъснели плащания. И след това в 5 и половина ще проведем видеоконференция с Националното събрание на Франция. Надявам се да се видим там. Утре ще се проведе двучасно здание на координаторите, така че ще използваме отмяната на заседанието на председателския съвет, за да можем да проведем а, съответното планиране. Благодаря ви за участие. Закривам заседанието за тази вечер.